Um, Много благодаря, колеги. Продължаваме с нашия дебат за Западните Балкани. Ще чуем изказване на върховния представител по въпросите на външната политика във връзка с стратегията, която беше прията наскоро за Западните Балкани. Давам думата на госпожа Могерини за нейното изказване. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да